е на дебата ни. Гласуването ще бъде утре също в 12.30. Следващото заседание ще бъде утре от 9 до 11 часа сутринта, след което от 15 до 22 вечерта. Протоколът ще бъде качен на интернет страницата на Европейския парламент. Председателката благодари на преводачите и закрива заседанието.